Also, Така, скъпи колеги, да възобновим нашето заседание. Имам честа да ви представя комисарят господин Отингер. Моля да заемете местата си, за да започнем разискванията. Приветствам комисаря сред нас днес след обед. Той ще ни запознае с новите програми, след което ще направим разисквания. Господа Рул, госпожи и господа, за мен е чест да имам възможност да обсъдя с вас енергийните въпроси, да обсъдим стратегията най-вече и да ви запозная с пакета за инфраструктурата. Важно е да чуем и вашето мнение и идеи по тази тема. Моментът е подходящ, защото в петък имахме заседание на министрите на енергетиката и разбира се, всички тези въпроси присъстваха в дневния ред. На 4 февруари ще продължим работа в съвета – С други думи, ще продължи политиката на европейската политика за енергетиката. Ще посветим по ден на въпросите на енергетиката, заедно с правителствата на държавите членки. Ще обсъдим разработването на политиката на Европа за енергетиката. Разбира се, това върви ръка за ръка с член 194 от Лисабонския договор. Целта е да изпълним заложените цели в програмата за 2020. Какво предвижда стратегията? Развитие на вътрешния пазар – а, доклада на Коларска-Бобинска набляга на развитието на вътрешния пазар, енергийния пазар. От 12 години се работи по тази тема. Имаше някои изменения. Необходими са допълнителни промени. Много е важно да се прилага тази програма. За всичко това отговаря на първо място комисията. Тя е натоварена с прилагането на договорите, тя е техен пазител и тя отговаря за прилагането на правилата на вътрешния пазар. Това се прави в държавите членки, те са заинтересованите лица в Европа по същия начин са уредели отношенията с третите страни. От няколко седмици полското правителство води преговори за тръбопроводи извън територията на Европейския съюз. Същото прави и българското правителство. То подготвя меморандум за Южен поток. Това са отделни случаи – но най-общо можем да кажем, че сме на етап на прилагане на правилата във вътрешния пазар. Това, което целим е да изградим този вътрешен енергиен пазар. Държавите членки се придържат към директивите, прилагат регламентите, А на 4 февруари ще обсъдим всички тези въпроси на заседанието на съвета. Има държави членки, които подкрепят вътрешния пазар и заявяват това свое желание гласно, но в ежедневието не прилагат правилата на вътрешния пазар а те са важни по отношение на конкуренцията. През март ще започнем работата по АСЕР. Надяваме се, че ще имаме възможност да одобрим това през годината. Няма да можем да го направим от 1 март поради бюджетните ограничения. Енергийната политика залага на пет основни пункта. В програмата до 2020 са заложени всички тези елементи. Енергийната ефективност е на първо място и затова през март 2011 година Стратегията за енергийна ефективност най-после ще бъде официално обявена. Очакваме доклад преди тази дата и възоснова на доклада и на разискванията, които ще протекат през декември и януари, стратегията ще бъде прията. Има някои определения, които те първа ще уточняваме но през март месец ще разполагаме с предложение за стратегия за енергийна ефективност. На второ място следва да се изградят енергийните мрежи. С други думи, трябва да има междусистемни връзки е, между страните. На трето място е енергийната сигурност и осигуряване на достъп до енергийните източници, т.е. цените да са достъпни. Това е нещо, което ще бъде обсъждано в близко бъдеще. На четвърто място стои конкурентоспособността. Като имаме предвид конкуренцията в света, трябва да актуализираме, да усъвременим енергийните технологии, научните изследвания в тази област. На пето място следва да имаме предвид геополитическото положение. Нашите позиции могат да бъдат засилени чрез провеждане на енергийна политика в Европа и чрез сътрудничество с партньорите в трети страни. Няма никакво съмнение, че инфраструктурният пакет е основополагащ за постигане на всички тези изложени цели. Що се отнася до съществуващата инфраструктура, трябва да си признаем, че качеството и мощностите са устарели. Необходима е солидарност по отношение на диверсификацията на източниците и осъвременяване на мрежата, за да можем да бъдем конкурентни. която и да било програма се нуждае от съживяване. Необходимо е да обновим нашата система – имаме а, програмата а, за 146 милиона за възобновяеми енергийни източници, което означава, че не вървим в посока на изграждане на енергийния пазар, който желаем. Необходими са инвестиции в цяла Европа в инфраструктурата. За да, трябва да имаме разпределителни системи, а, трябва да използваме високо а, напрежение, мрежите за високо напрежение, електропроводите и да имаме предвид, че тази система изисква участието на държавите членки и други държави като Норвегия, Харватия, Швейцария и други държави на Балканския полуостров, които могат да се присъединят, също така и Украина. Водили сме преговори с министра на енергетиката в Украина, също така и с министра на енергетиката на Руската федерация, на Турция. А, интегрирането на Турция в нашата енергийна общност и инфраструктура би донесло ползи за всички. Каспийско море, Южния коридор. Там е постигнат напредък, има развитие и във връзка с Казахстан, Азербайджан. Тук включваме Централна Азия. Освен това, имаме предвид предприятите стъпки от Русия. Те са важен партньор в енергийната сфера и по отношение на инфраструктурата и те ще са важен партньор през идните години. Инфраструктурните а, приоритети. Какви са до 2020 и годините след това? Те са свързани с издаването на разрешение, на регулиране, регламентиране на ценообразуването, а, определяне на мощностите. Те ще бъдат на преден план като а, тема за дебат през идните 10 години – 200 милиарда евро ще са необходими под формата на инвестиции в електропроводи, тръбопроводи. Ще има и съфинансиране от държавните бюджети. ангажираните средства в бюджета за всички тези разходи ще бъдат от изключително голямо значение в а, бъдеще. Много са важни и електропроводите в бъдеще и регионалното сътрудничество, защото а, има групиране на а, страните в Северно море, в Скандинавския район, Централна Европа, Балтийските страни, Полша, можем да включим тук и Финландия, също така и на изток в Европейския съюз, Централна и Източна Европа, до Гърция, Балканските държави. Това са всъщност 6 или 7 по-големи групи страни, които ще трябва да си сътрудничат по-тясно в областта на енергетиката. Необходимо е да има и регионално сътрудничество с трети страни в района на Северно море. В петък девет държави членки плюс Норвегия ще подпишат декларация за намеренията. Целта е да се създаде един по-солиден енергиен пазар – и е необходимо да се ускори процеса на издаване на разрешителни. За да стане това, следва да отчетем действащата правна рамка в държавите членки, също така правото на собственост, а също така и правата на местните органи на самоуправление и общностите по места – но е необходимо процедурите да бъдат ускорени. Пример ще дам. През 90-те години в източна Германия се изграждат аутобани само защото бяха ускорени различните процедури и съкратени сроковете за издаване на разрешителни лицензи за този род дейност. С други думи, административните процедури бяха съкратени. Имаме и строителни разрешения за строеж и други разрешителни, които трябва да бъдат издадени за изграждане на инфраструктура. А сега трябва да имаме предвид изграждането и на енергийната инфраструктура и прилежащите и свързаните с това разрешения и законодателни актове. И така. Трябва да намерим решение възможно най-бързо. но в същото време ни е нужна а, стабилна рамка за финансиране, за съфинансиране, за включване на частните инвеститори. Парламентът за сега работи много ефективно по пакета за инфраструктурата. Един друг въпрос, който не бива да забравяме е и въпроса за ядрените отпадъци. В този случай трябва да въведем в Европа най-строги стандарти, защото въпросът за сигурността е нещо задължително. Без него не може. Аз съм готов да дискутираме всеки от тези въпроси с различните групи в парламента, с всеки един депутат в парламента. Винаги има възможности за промяна, за вслушване в критика, за да можем в крайна сметка да бъде подготвен един много добър и качествен законодателен акт. Благодаря ви казва председателя. Благодаря на комисаря. Имам 12 души записани за изказвания. И като имаме предвид, че времето напредва, бих искал да приключим с записването на изказващите се. Станаха вече 14. Много ще съм благодарен на всички депутати, ако говорят за минута-две. Господин Шимански има думата. Благодаря, господин комисар. Искам да засегна два въпроса. Понататъчното развитие на общия енергиен пазар се крепи върху диверсификацията на доставките и а, разнообразяване на източниците на газ. В Черноморския регион има голяма конкуренция между проекта на Боку и а, проекта а, Южен поток, зад който стои Газпром. В зависимост от това, кой ще спечели тази битка и ще започне да пълни тръбите, ще се определи и успехът. Мисля, че Набуко е в драматично положение сега. поради е, помощта, е, масовата помощ на Русия и на някои държави членки за Южен поток. Комисията мисли ли е, за е, възможност е, да третира като приоритет Южен поток е, в е, южноевропейската електрическа е, мрежа? Мисля, че ние в Европейския съюз би трябвало. Е, да подкрепим Южен поток. Вторият ми въпрос е свързан с това, което споменахте за Южен поток и за участието на България, Полша, за проекта Ямал. По отношение на Ямал, има ли известни ограничения, които се крият тук за общия пазар? Госпожа Оримата. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, искам да ви благодаря за това, че сте тук днес. Искам да ви благодаря и за детайлното ви изложение. Е, съгласна съм с вас, че на 4 е февруари на заседанието на съвета ще бъде е, формулирано много важно послание за високата степен на значение, която се отдава на енергийната политика съобразно договора и член 114 от него. Резултатите от този съвет, разбира се, ще откроят това значение и ще поставят ударението върху необходимостта от устойчива енергийна политика. Като тук трябва да бъде взет предвид и ролята на Европейския парламент в подготовката на всички процеси. Мисля, че това също трябва да бъде споменато. Имам конкретен въпрос за новата енергийна стратегия за 2020 година. комисията сега иска да постигне е, известна конвергенция, сближаване на националните енергийни системи като подчертава, че този пазар се превръща от местен в международен. Естествено, Европейският парламент е, радушно подкрепя е, тези разработки, които в момента се правят, цялата система – Гледайки е, националните е, планове за действие в енергетиката, които са приети, мисля, че ние правилно сме ги подкрепили. Имам предвид, Европейският парламент, особено през последните 4 години, ги е подкрепил с основания. Сега виждаме, че повечето от потребностите за 2020 година е, са удовлетворими, съгласно прогнозните разчети. Сега, промяната на този вече успешен модел, например, чрез въвеждането на тъй наречените зелени разрешителни, може да застраши Създаването на пазар за енергия от възобновяеми енергийни източници. Вие знаете, и това е отразено и във вашето известие, че е необходимо да съществува тази инфраструктура. Разбира се, Необходими са и големи суми за надграждането на инфраструктурата. Та въпросът ми е как възнамерявате да и измените вече действащата директива за възобновяемите енергийни източници, за да а, пристъпите към това хармонизиране на националните режими чрез създаване на общо европейска система на зелени разрешителни. Госпожа Ван Бремт. Комисарис, bedankt тук voor uw uitgebreide Благодаря. Господин председателю, господин комисар, искам да ви благодаря за деталното ви изложение. Очакваме с нетърпение да работим с вас през идните е, няколко месеца. Миналата седмица в Страсбург аз е, доста отблизо следих въпроса за енергийната ефективност. Днес бих искал да се спра на инфраструктурата. Както е, знаете, това е много важен въпрос. За нашата група е известно, че приоритет е възобновяемите, са възобновяемите енергийни източници. Освен това, ние наблягаме и на енергийната сигурност. Мисля, че много държави и членки предприемат по-малки, по-големи стъпки в тази насока, което е повод за оптимизъм. Може ли обаче да се изгради такава инфраструктура, която да преодолее предизвикателствата, свързани с възобновяемите енергийни източници? Първият аспект е тъй наречената супер мрежа, към която да могат да бъдат включвани големи инфраструктурни проекти. Това е важно и ние ще настояваме много на него. Има и а, друг аспект обаче, тъй наречените интелигентни мрежи. Тоест, като се има предвид децентрализираният а, характер на доста от проектите свързани с ВИ, трябва да се действа и да се реагира много бързо. Някои държави членки а, се движат по-бързо наистина, други изостават. Чувам, че има реални проблеми. А, от гледна точка на доставчиците. А, в а, някои държави членки доставчиците говорят за пречки пред достъпа до пазара. Господин комисар, бихте ли ни казали какви инициативи планирате да предприемете е, в е, посока на преодоляване на тези трудности? Какво законодателство ще бъде прието, за да се улесни реалния достъп до е, интелигентните мрежи и за ускоряване на процесите? Госпожа Херцог. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че сте тук за да ни дадете и информация. Винаги ви приемаме с радост. Колкото и често да идвате, нашата комисия ще ви слуша с внимание. Три въпроса. На 4 февруари ще има а, среща на върха под унгарско председателство. А, Какви е, резултати очаквате? Как парламентът може да допринесе за постигане на успех? Втори въпрос – Кога очаквате да внесете проект за инфраструктурата? В частност, във връзка с интелигентните системи, търсене на максимална ефективност, както и за е, повишаване на конкурентоспособността и разширяване на конкуренцията между предприятията в този сектор. Мисля, че е важно да се възползваме от всички е, съществуващи предимства в енергийния сектор в това отношение. Третият въпрос или по-скоро наблюдение. Радвам се, че имахте кураж да внесете проекта за ВИ е, трябва да ви уверя, че в парламента ще има много сериозен дебат по този проект, като се има предвид разногласието. Господин Енен, господин а, е, е, комисар, а, френският а, парламент при директив Френският парламент при въвеждането на директивата за създаване на един енергиен пазар прие специален закон. Този закон е много сериозен, съгласно всички експерти и трябва да доведе е, от влизането си в силата е, е, е, до 7 е, до 11% увеличение на фактурите за ползвателите и още по-голямо ще бъде увеличението към 20-21% до 2015 година тук става дума за а, е, обществения интерес. Комисията не представлява частните интереси на някого си, а общи интерес. Вие а, е, какво ще предприемете, за да няма злоупотреби с потребителите? Кога ще приемете мерки в общи интерес, а, е, от обща полза, ще обърнете гръб на стерилната конкуренция – и ще осигурите е, сътрудничество на ниво Европейски съюз, за да се поделят разноските и най-вече за да се намалят финансовите разходи и финансовата тежест. Колеги Балшитис. Господин Балшитис. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Tikrai e, labai dėkingas už tokį samų ir gana aišku komunikatą. Ir aš manau, kad jeigu jisai būtų patiktas prieš metus, tai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 Ir to būdu galbūt e, kai kuriuom valstybėm šiandieną yra iškilęs uždavinys statyti ar nestatyti. Още веднъж е, да погледнем енергийните планове на отделните страни. Някои е, страни е, са изправени пред дилема дали да започнат да строят големи съоръжения с цел преодоляване на кризи, като например ядрени централи. Някой път те не знаят как да отговорят на въпросите си. Е, ситуацията позволява комисията да даде някои съвети на държавите членки в тази връзка. Понякога казваме, е, че е по-ефтино да се произвежда ядрена енергия, отколкото от възобновяеми енергийни източници да изличаме енергията си. Не мислите ли, че е необходимо да се дадат стимули на страните, които се ангажират с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници? Благодаря, господин председателю. Аз също благодаря за това, че дойдохте да говорите с нас днес след обед. Това е много важно с оглед на предстоящия енергиен съвет. Позволете ми един коментар. Е, казахте някои неща за инфраструктурата. Знам, че има проблеми с финансирането. То отчасти ще дойде от частния сектор. Е, от друга страна ще има и съфинансиране от публични източници. Е, в светлината на преговорите по бюджета и бюджетните ограничения в държавите членки съм сигурна, че добра воля е на лице, но е много трудно тук да се постигнат практически резултати. И се питам дали Европейският съюз е, няма пак една важна роля, която трябва да изиграе, за да финансира важни европейски проекти. Искам да чуя повече за практическите ви предложения във връзка с процеса на одобрение. Радвам се, че възнамерявате да действате решително. Зная, че процедурата е, по одобрение в момента се е, осъществява на национално ниво, в Германия е дори на ниво провинция. Какво можем да направим е, на ниво Европейски съюз, без да нагазваме сферата на националните правомощия и е, да предизвикваме е, ответна реакция в смисъл, че не спазваме принципа на субсидиарността? Имам въпроси за Дезертек по този проект какво смятате да направите? Той за вас приоритетен ли е? Е ли основен компонент в енергийната ни инфраструктура? Е, какви са намеренията на комисията? Защото аз много се вълнувам от генерирането на електроенергия от слънчевата енергия в пустинята. Благодаря Иво Белет. Аз мога да се изкажа съвсем кратко. Въпросите ми са същите като на Ангелика. Става дума за финансирането, защото това наистина е от е, ключово значение за постигането на вашите намерения, за тяхното осъществяване. Когато говорите за нови финансови инструменти, мисля, че наистина това е прекрасна възможност да се създадат еврооблигации и да се използват като средство за постигане на всички тези амбициозни цели. Бихте ли очертали някакви срокове? Дали е, ще бъдат е, еврооблигации, дали ще бъдат е, гаранции по кредити, публично-частни партньорства, кога ще бъде възможно Европейският съюз да разполага с всички тези инструменти, независимо от вида им? И другият елемент, господин комисар, е процедурата за разрешаването. Тя също има възлово значение. Вие това много а, добре а, го а, обяснихте. Говорим тук за обслужване на едно гише с Европейския съюз като изпълняващ координиращи функции между различните органи на различни нива. Това е от голямо значение изменения. Ние ще ви подкрепим в тази е, фундаментална инициатива. Тя има голямо значение за всички инфраструктурни проекти, но кога въз, възнамерявате тези е, еди, единствени гишета да започнат да съществуват? Е, от кога ще започнат да функционират? От 2014 ли, от 2018 година ли? Как смятате? Господин Томас, по процедурен въпрос. Би било добре, ако комисаря даде отговор е, сега, след зададените въпроси и след това да направим втори кръг на задаване на въпроси и даване на отговори, иначе ще се натрупа огромна купчина а, е, от въпроси, на които ще се отговори по-трудно и малко се губи така а, е, чувството за общуване и интерактивността. Искам да дам възможност на всички е, членове да зададат въпросите си, тъй като времето силно ни притиска днес след обед. Но ако настоявате, разбира се, можем да помолим е, комисаря да отговори на първия кръг въпроси, иначе господин Жаду е следващия. Сега е ваш проблем. Das Thema Gasleitungen und äh, Въпросът за газопроводите и коридорите. Нямаме никакво намерение да блокираме проекта Южен поток. Според нас, Южен поток ще бъде газопровод предназначен преди всичко да ни позволи да диверсифицираме газовите доставки с източник Русия. Т.е. увеличаваме капацитета за внос на газ от Русия. Ние не възприемаме Южен поток като начин за отклоняване на доставките а, от Каспийския регион. Значи, а, Набуко и другите съществуващи проекти са много по-големи. всички а, те съответстват на европейския интерес. Що се отнася до Каспийския регион, Азербайджан все още има желание да продължи да доставя газ на Съюз. Споразуменията с съседните държави е, са сключени, сред тях е и Турция. Австрия има желание чрез Унгария, Румъния, България, Грузия е, да е, доставя. Това е постигнато. Така че това, което не е решено, е обемът. Сформирането на правителство в Ирак означава, че едва сега имаме за пръв път възможност да договаряме с истинско правителство в страната за използване на а, е, този газопровод а, е, за доставка на а, е, иракски газ до Съюза. Напоследък и Туркменистан също заяви волята си да продължи доставките. Докато бъде построен газопровод през морето. Председателят Барозо е заявил намерението си да посети региона в началото на следващата година с цел да потвърди политическата подкрепа от страна на Европейския съюз нашата подкрепа с оглед на интересите ни. Може би сте прочели, че министър-председателят е, Путин е, посети Берлин е, в последно време. Той даде много интересни предложения в областта на търговското и промишленото партньорство, но с някои резерви относно правилата на вътрешния пазар. През последните седмици Ямал, Полша, Русия, Газпром излязоха на хоризонта. преди 9 дни се проведе десетият енергиен диалог между Европейския съюз и Русия. Мисля, че, е ясно, че трябва ясно да изложим пред руските партньори философията си за вътрешния пазар. Това, което трябва да направим е да съчетаем економическите и политическите интереси. Господин е, е, Путин е, ясно каза, че няма да построи газопровод, от който да черпим просто безплатно. Така че е, всички тези въпроси трябва да бъдат изяснени. Второ, С вашето позволение, господин а, председателю, бих искал да се върна на 4 февруари. за да разисквам дневния ред а, на съвета. Заедно с господин Ван Ромпой работим а, за а, изготвяне на този дневен ред. Помолихме господин Ван Ромпой и господин Барозо да съгласуват действията си. Сега вече е по-ясно какво ще се включи в този дневен ред. Средносрочна оценка на вътрешния пазар, енергийната инфраструктура. Трето съвместен подход към изготвянето на политика политиката енергийната към трети страни. На четвърто място научни изследвания в областта на енергетиката и пето енергийна ефективност и практически стъпки в тази сфера за да сме сигурни, че ще вървим последователно към постигане на заявените цели за следващите 10 години. Имаше въпрос за хармонизирането на правилата за възобновяемите енергийни източници. През последното десетилетие сме регистрирали значителни успехи. В смисъл. Някои държави членки са приели добри правила и добри показатели, които имат голямо значение за установяване на източниците и а, мрежите, които да се захранват от възобновяеми източници. И сега започваме да вървим към по-голяма хармонизация на европейско ниво. Това ще бъде а, важно за а, ветропарковете до бреговете на Великобритания, възможностите и съоръженията за съхраняване в Норвегия, електричеството може да бъде използвано в големи мегаполиси, като да кажем Амстердам, Кьолн и други места. Тоест тук вече не мислим в перспектива една държава членка. Дават се национални гаранции за приоритетно съхранение или за цени на границата. А това е още по-важно в Средиземноморския регион. Именно за това искаме да бъде проведен дебата за хармонизацията. Не говорим за европеизация, а за хармонизацията на правилата относно гаранциите за цените и възобновяемите енергийни източници. Естествено, на границата енергията не може да ви покаже паспорт. Това означава, че в транснационални енергийни проекти в Европа трябва да махнем всички пречки. Създали сме специална работна група за интелигентните мрежи тази група трябва да ни даде резултатите от своята работа в края на пролета, за да видим какво ще правим на европейско ниво. Дали ще създаваме технически стандарти за газопроводите и тръбите, които да използваме. Второ, ще преценим как да се използват информационните и комуникационните технологии за нашите цели. На трето място искаме да тласнем напред идеята за интелигентните градове и цялата тази концепция за мрежите. Е, мрежите за доставка на електричество с допълнителни ползи. Това може да има връзка с навигацията, с комуникацията. Надявам се, че комисията ще бъде в състояние да разработи модели в тази посока по знаковата ни програма интелигентни градове. Що се отнася до втория пакет и мерките по него, там засилваме натиска, а що се отнася до третия пакет, сроковете изтичат следващата година и тогава ще започнем да оказваме натиск върху изоставащите. нашата генерална дирекция, други генерални дирекции ще вземат участие в разговори с държавите членки, за е, да ги окоръжат е, да се ангажират с предприемане на необходимите действия. Чухме въпрос за финансирането и одобряването на инфраструктурата. По въпроса за финансирането, основният проблем е, че е, националното законодателство, особено по отношение на цените, трябва да съставлява добра основа за инвестиции. Това е основна роля на националните регулативни органи. От гледна точка националното законодателство има даже две задачи. Първата задача е недопускане на картелите, стимулиране на конкуренцията. Втората задача е защита на интересите на потребителите, например, чрез ценова стабилност. За първи път, успоредно с регулативния орган, виждаме, че предприятията, които експлуатират транспортни мрежи, ще участват в процедурата по сертифициране когато става дума за разширяване на мрежите и разширяване на капацитета за съхранение. Но ще има газопроводи, въобще проводи, които няма да отговарят на е, критерии с търговски характер, поради което в някои случаи е, ще се налага съфинансиране от обществени фондове. Искам да ви кажа нещо е, така спонтанно, то всъщност е и неофициално все още. Преди три години Вие направихте економически план, чийто основен елемент бе енергийната инфраструктура. За този тригодишен период беше предвиден бюджет от 2,4 милиарда евро. Тези пари трябва да бъдат добре вложени. Трябва да гарантираме, че няма да се допуска дублиране с средства, които харчат държавите членки. Трябва да гарантираме 20-30% възвръщаемост и в Край граничните райони, особено в малките и средно големите държави, трябва да стимулираме сътрудничеството и ефективността. Значи говорим за 800 милиона годишно. През следващия финансов период, през следващите 5-10 години тези а, пари трябва а, да бъдат използвани ефективно, така че да се стимулира съфинансиране на изграждането на инфраструктурата и освен това а, тази инфраструктура а, трябва а, да бъде поддържана а, не само в а, безкритичните години, така да се каже, но и в годините на криза. Ние е, ще работим е, по отношение на одобренията и с двамата си партньори, разбира се и с агенцията. Е, не можем да стъпваме в пределите на конституционните правомощия на държавите членки, но трябва да се постараем да ускорим процедурите, да подобрим планирането, да устраним правните препятствия. Сега, планирането, махането на препятствията в националните законодателства е от компетентността на държавите членки, но ние можем да говорим с тях, за да създадат специални процедури за енергийната инфраструктура, за да премахнат някои съществуващи пречки, за да подобрят планирането си. можем да съберем най-добри примери от практиката и да ги разпространим, които да позволят на държавите членки да се състезават помежду си. Мисля, че това ще ни позволи значително да ускорим процесите. Когато става дума за изграждане на електропроводи наземно, това трябва да става за 5-10 години, а, а не за 20 години. Не мисля, че от това ще пострада процесът на консултации. Дезертек има значение за Средиземноморието. Французите са създали работна група по този проект. Въпросът е дали европейските инвеститори и искат да а, стъпят а, в страните от Северна Африка, Близки изток или Мавритания – дали искат да вложат парите си там и да доставят е, електроенергия, е, соларна енергия, енергия от е, ветрогенератори на местния пазар, да гарантират енергийната сигурност, да допринасят за обезсоляването на водата, като същевременно транспортират енергията в Европа. Това е технически осъществимо, но е, изисква известно хармонизиране на националните законодателства на държавите членки във връзка с ВИ. Друг проблем се поставя и той е свързан с вътрешния пазар. Е, испанският електри... пазар на електричество трябва да е свързан с френския, а френския с германския. За момента не съществуват необходимите връзки. Липсват електропроводи през Пиренеите. И тук трябва да се работи. Сега господин Жадо. Мерси, президент. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Вие посочихте като приоритет е, наистина ограничаването на потреблението на енергия, е, е, енергийната ефективност е, говорихте за доставките на газ и е, тръбопроводите. Припомням, че 20% от ограничаването на потреблението в Европа се равнява на 15 е, тръбопровода на Буко. вие споменахте програмата за посещение на председателя Барозо в региона, който може да ни доставя газ. Нормално е да има такова посещение. Може ли е, на съвета през февруари да има и изложба едновременно в съвета, комисията и парламента с най-добрите примери на оборудване, които се намират на европейския пазар. Защото ако можем да използваме най-ефективното оборудване е, и това ни позволява да намалим потреблението, това струва много повече, отколкото на буко, отколкото няколко тръбопровода на буко. говори се за електричеството. Тук имаме уредба за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от това, лекотоварните и леките автомобили. Това бързо може да се постигне с 20-30%. Същото е и при сградите. При някои сгради 2-3 пъти може да бъде занижена фактурата за отопление. За това е абсолютно задължително да се инвестира инвестира в този сектор. За съжаление, амбициите, които се заявяват на думи, някак не се претворяват на практика в това отношение. Мецарос. Колегата Мецарос. Благодаря, господин председателю. Éppen ezért nagy-nagy köszönet jár Наистина енергийната политика е от компетентността на държавите членки. Много е, ви е, благодарим е, за отговорността, която поемате и ви благодарим за това, че говорите за хармонизация. Тя е много важна. Доставките на енергия са от съществено значение и тук е много важно да видим докладите, които се изготвят. Вярно е, че Държавите от Централна Източна Европа са все още доста е, зависими, а оттам и уязвими. Е, въпросът ми е, е господин е, комисар, според вас е, като време как ще се интегрират е, в европейската е, инфраструктура е, държавите членки, които се е, присъединиха след 2004 година, т.е. в Централна и Източна Европа. Зная, че тук има финансов аспект въпроса, но имате ли за срока някаква представа? Втори въпрос, напоследък по Открито се говори за ядрената енергия. Бяхме по-неохотни да говорим за този тип енергия в миналото. Близо 50% се генерира в някои държави членки енергия от ядрени електроцентрали. Тази енергия ще остане важна и в бъдеще. Въпросът ни е, що се отнася до сигурния превоз на радиоактивни отпадъци, какво мислите, господин комисар? Трябва ли да се иска а, съгласието на общините, през които минават отпадъците, за да се избегнат сцените, които видяхме в последните седмици. Ако вие решавате, на последно място, а, а, от една точка на научните изследвания, в какво бихте насочили най-много средства? Ако вие отговаряхте за това, къде бихте насочили най-много средства за научни изследвания? Господин Оди благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за вниманието, което проявявате към нашата комисия. Държавите членки отговарят за източниците, а ние сме комунитаризирали пазара. Един въпрос за пазара на енергия. Как според вас организацията на енергийния пазар пазар ще върви без европейски регулативен орган. Ние имаме такъв регулативен орган в финансовите услуги. Как какво мислите за такъв регулативен орган в областта на енергията? говори се също за покупката на газ в Каспийско море. Това е стара идея на комисията. Докъде е стигнала тя? Тя като че ли малко излиза извън логиката за защита на конкуренцията, към която се придържа Съюзът. Бе зададен въпросът за Дезертек. Може ли да чуем няколко думи за това докъде е стигнал този проект? Последен въпрос за мрежите на газ и електроенергия. Следите ли кой е собственик? Ние, гражданите, можем ли да имаме а, увереност, че като се е, либерализира операция, се оп, либерализират операциите в вътрешния пазар, няма чущ оператор да стане собственик на мрежите. Е, мисля си за Газпром или е, за китайските оператори, които сега купуват прогрес. как бихте гарантирали, че няма да изпадне собствеността върху нашите мрежи в чужди ръце? На първо място исках да споделя една идея, свързана с инфраструктурата и да задам и един въпрос, свързан с същата тема. Въпрос относно хармонизирането на възобновяемите енергийни източници. Искам да напомня на членовете, през, че през есента на 2007 комисията предложи модел за хармонизиране с системата на сертифициране. И тогава се срещнахме с представители на държавите членки, анализирахме това предложение и се видя, че първо трябва да имаме национални системи тъй като държавите членки искат, но не всички, тъй като не беше ясно от директивата, че Полша, например, ще трябва да спазва е, изисквания относно биомасата, биогоривата, така че трябваше да се гледа сертификационните модели на национални ниво. След това имаме разходите, финансирането на ветровите вятърните централи и да се види какво всичко, което съществува на пазара на електроенергия. Там се въртят милиарди евро. А както вие обяснихте, аз останах с впечатлението, че ще преотваряте дискусия, която вече е правена. И че всъщност правите една фронтална атака срещу националните системи. А т.е. нещо, което е ключов компонент на директивата за възобновяемите енергийни източници още не е приложена в действие. Бихте ли конкретизирали дали и да да кажете дали не, че не искате това и какви са механизмите за сътрудничество, които са залегнали също, застъпени са в директивата. Пример, който дадахте с крайбрежните, използването на вятъра в крайбрежни централи. 300-500 мегаватни централи, такова е предложението. Това са трохи този проект Дезетек, С него ние не можем да а, постигнем съответните цели, залегнали в а, директивите. Благодаря, господин Майкес. Благодаря, госпожо Майкис. Благодаря, господин комисар. Много кратък въпрос, ако ми разрешите. Вие говорите за интелигентните измервания. Те са много важни. Говорите за интелигентните градове. Друг важен аспект са стандартите. Малко съм шокирана от факта, че комисията толкова късно излиза с стандартите. Вече имаме електрически автомобили, когато говорим за тях, е, от, е, още от началото на годината говорим. А сега се прави предложение стандартите да се излезе за стандарти едва през 2012 година. За какви стандарти говорите? Каква е времевата рамка? И ще добавя също, че не всички държави членки не са така големи ентусиасти за тези интелигентни мрежи и градове. Вие говорите и за свръх мрежата. До сега не ми не съм виждала план, който, в който да, който да не почива на един всеобхватен подход. Така че а, електричество да се произвежда посредством взаимовръзки между отделните мрежи. А може би не са ни нужни тези магистрали, електроенергийни магистрали. Така че смятам, че е много важно да насърчаваме производство на електричество на местна основа. Знам, че днес в Брюксел виждате полярни температури и това ме навежда на мисълта за кампанията за насърчаване на еко модели за производство на електричество, екологично електричество. Посланието е, че енергийната ефективност, спестяването на а, енергия спестява пари не само на потребителите, но и помага да постигнем целите си, свързани с промените в климата. Генек. Кирък. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Мисля, че времето в Брюксел може би е фактор не само на глобално затопляне. ма имаме нужда от обяснение. Сега имам три въпроса по темата. Първо, три пъти по 20. Това е целта ни. И как ще постигнем тази цел, ако а, всяка държава членка гъвкаво не изпълнява своите поставени цели? Например, в Полша съвместното генериране е един добър начин за постигане на тези цели. Втори въпрос. Сред тези три цели 20, 20, 20 не трябва ли и да включим ефективност? Не искаме да има ограничения, имам, искаме да имаме истинска ефективност, т.е. рационално използване на енергията. А трети въпрос. Не трябва ли да деблокираме инвестиции в, и то големи инвестиции в големи централи, и да се използват и други горивни технологии, тъй като ние искаме да насърчаваме а, лоялна конкурентно способност. Йонан Сисли. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Имам два въпроса. Първият ми въпрос се отнася до казаното от колегата ми Алди за конкретните взаимоотношения между Европейския съюз и Русия. Набуко европейски приоритет. По мое мнение, Южен поток не, по, не изпълнява критериите на Европейската енергийна стратегия. В Южен поток а, Русия прилага новаторски подход и аз искам да знам дали може да ни обясните в по-големи подробности как Европейската комисия – възнамерява да защити европейските интереси, как ще изпълни изискванията на третият либерализационен пакет. И вторият ми въпрос, вие споменахте дългия процес на издаване на разрешение за енергийната инфраструктура. Европейският парламент подкрепя предложението на Европейската комисия да спише предложение за минимални стандарти за нови електроцентрали и процедурата за издаване на разрешителни. Бих искала да чуя вашето становище и вашето становище за лицензирането на новите електроцентрали. Мисля, че това ще отполза е от полза за държавите членки, които обмислят да въведат ядрена енергетика и за унези държави членки, които имат по-малък капацитет по отношение на човешки ресурси. Благодаря. Риера Мадорей. Благодаря към, коми... към господин комисаря. Имам конкретен въпрос за взаимовръзките вие самият казахте, че тези връзки са, безус... са най-важно условие за интеграцията на вътрешния пазар и а, включването на възобновяеми енергийни източници. Но а, енергийните потоци не минават из цяла Европа. Има тесни гърла на бутилки, които съществуват и в този контекст не смятам, че можем да приложим механизмите, които в момента, с които в момента разполагаме, за да насърчим по, така да дадем насърчение на по-слабите звена. Например, искам да спомена газ, газопроводи. Ако няма споразумение между държави членки, а, дали комисията би могла да помисли за привличането на един посредник в преговорите, който да играе подобна роля на тази на господин Монти, когато става дума за е, взаимно свързване на електропроводите. Аз мисля, че се заслужава да се насърчи такъв един подход, е, за да се елиминират всевъзможните е, спорове около тесните гърла на бутилките, тесните места. Благодаря. Нашият списък с, с оратори. Виждаме госпожа, госпожа Тика много кратко. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да ви задам един въпрос за мерките, които планира да предприеме комисията за борба с тъй наречената енергийна бедност. За съжаление има голям брой семейства, домове в Европа, които са застрашени от тази енергийна бедност. И втори въпрос за енергийната ефективност на сградите. Европейския фонд за регионално развитие може да покрие 4% от националните квоти. Тези 4% могат да бъдат насочени към повишаване на енергийната ефективност на жилищата. На жилищата, подчертавам. Ако искаме да повишим енергийната ефективност на сградите и знаем, че 90% от сградите, построени а, в началото на века, все още се използват, ще си сътрудничите ли с колегата, който отговаря за кохезионната политика, така че поне 10% от средствата по Европейския фонд за регионално развитие да могат да бъдат насочвани към а, енергийната ефективност на сградите. Не задължително, но доброволно. Част от въпросите ви се отнасят за въпроси, свързани с пътната карта 2050. А ние сега говориме за следващото десетилетие до 2020, енергийния микс, инвестиция, неща, които имат и по-дългосрочна рамка. Те принадлежат към рамката 2050 година, но нека ние сега да разгледаме по-конкретните неща. За енергийната бедност. Бългийският министр на енергетиката и председател на а, сега на съвета на министрите на енергетиката каза, че в петък ще внесе, че ще ни внесе документ по енергийната себестайност, енергийната бедност и какво би могло да се направи в пазара, на пазара, а и от политическа гледна точка да се преодолее тази енергийна бедност. Мисля, че поне в областта на електропроизводството трябва да сме внимателни. енергийната бедност – <laughs> тясно свързана и с е, бедността, на, с липсата на храна. И като вземем предвид инвестициите в инфраструктура и финансите, които са необходими, средствата, които са необходими, това е свързано и с е, цените на електричество. И тук трябва да вземем предвид е, <coughs> опасността тази енергийна бедност да се разпространи. Сега по целта 20-20-20 трябва да постъпваме гъвкаво. Разбира се, съвета, парламента, обсъждат тези въпроси, особено емисиите на въглероден двуокис, а по отношение на енергийната неефективност ние сме още в началото на пътя за постигане на по-голяма енергийна ефективност. Без да, сме, да е поет ангажимент от държавите членки, без контрол само посредством една гъвкавост и някаква размита рамка, с други думи, е, ситуации, при които някоя държава членка ще каже съжаляваме, но не постигнахме набелязаните цели това ще е твърде неблагоприятно стечение на обстоятелствата. И затова мисля, че трябва да имаме известна доза доверие в държавите членки, но трябва да има и известна доза координация, за да се повиши а, доверието. Сега по отношение на ефективността. Аз задавам един въпрос. Какво означава ефективност? Спестяване ли, економия или увеличаване на точността, на, на енергийната точност, прецизност. Така че до днес автомобилите са в большинството си енергийни, но по-ефективни от преди няколко десетилетия. Но все пак потребяват бензин. Макар, че имат по-енергийно ефективни а, двигатели, а, а, климатични уредби, Нима, искаме ли а, използването на енергията да спадне с 20% или тя да дава а, 20% повече добив в същата енергия? Трябва наистина да направим дефиниция на ефективност. Какво означава ефективност? Икономията е нещо, която дори едно дете може да прави економи. Но а, ефективността, това е вече един академичен термин и трябва да бъде определен и разяснен от научните среди. Така че, когато го споменаваме, ние сме а, на единодушни и перспективите, които са пред нас за развитите страни, виждаме, че ще има увеличение на търсенето и нуждата от енергия. И в моделите, които са ми на разположение, има някои неща. Например, се включва и Люксембург тук. Когато говорим за ефективността, за економите, трябва да го свържим с повишената повишеното търсене, повишената нужда от енергия. И коя е отправната точка? Аз се разбира се Очаквам доклад от парламента, очаквам го с нетърпение. И разбирам, знам, че дискусията ще бъде оживена сега по Южен поток. Това е Южния коридор с Набуко. Това е, е нещо, което е от голям европейски интерес. То не ме засяга само мен но аз съм изключително заинтересуван от бъдещето на Южен поток. Имахме един посетител от Москва, а пък червени пътеки, килими ще се разгънат и в София, и в Москва, и в Букурешна. Това е една, е, един тръбопровод от Черно море през територията на България и през Румъния. И а, е, фонда за енергийно развитие финансират заедно с Газпром. Много са партньорите, които са поканени да участват в този проект. Набуков също е, е европейски, европейско начинание. И никога не бих, това е нещо, което не бих блокирала. Така че а, атмосферата вече сме я създали, но ще остане да видим какво ще се случи. А, когато се вгледаме в целите, трябва да видим, да сме много внимателни как ги формулираме целите за 2020 година. Сега, относно вашето предложение да се направи изложба, ние искаме да насърчим най-добрите практики, екологични дизайни, сгради, енергийно ефективни сгради, в които има такива ефективни отоплителни системи. По-друг тип домакински уреди, това са все е, въпроси, свързани с е, е, екодизайна. Господин Ван Ромпе, господин Саркози, мадам, госпожа Меркел, господин Юнкер, всички те се ангажират в това и може да се окаже съответно влияние Така че съвета се занимава с различни въпроси, сега и кризата. Имаме въпроси свързани с ромското население, ето сега и енергийните въпроси. дискутират се енергийните стратегии за бъдещето. Кои са най-важните и кои ще бъдат най-важните сектори? На първо място, според мен, инфраструктурата и на второ място енергийно ефективни сгради. Буко и ИТО са много важни, тук тези проекти, в тях са ангажирани цифри, средства от рода на 1, 2 до 10 милиарда. Например, а, инвестициите в енергийно ефективни сгради или в инфраструктура, те наистина ще представляват голямо инвестиционно предизвикателство за бъдеще. Възможно е това да бъде един начин да решим въпросите. И също с производството, с генерирането, използването на и производство на место и потребление там, за да се правят спестявания. Това, което нашето поколение прави, то ще бъде за едните поколения – преустройство на сградите, с, така да се каже, с обратна дата, за да бъдат е, енергийно ефективни. Всичко това ще бъде направено през следващите 10-20 е, години, така че нашите деца и внуци да имат нещо в ръцете си, е, що се отнася до енергия. Много са проектите, много различни, много са доста, повечето са съвсем разумни, някои не толкова. По отношение на еврооблигациите, аз съм отворен за такава възможност. Ще взема парите, да речем, от банките, от бюджета, еврооблигациите. Какво е важно? да се използват рационално тези фондове. Дали собствени фондове или еврооблигации. Това обаче попада в рубриката финансова политика на Европейския съюз. Най-важното е как ще се похарчат тези средства. комисията комисията положително настроена. Ние веднъж е, чухме в Страсбург предложение за такива облигации. Малко сектори са подобни на енергийната инфраструктура и там еврооблигациите биха били приветствани. А те ще бъдат от полза и за националните власти бяха зададени въпрос за автомобилите. Стандартизиране. какви да батерии, акумулатори ще се използват, къде ще се зареждат, какви ще са щепси, контактите всичко това се забавя от някои групи по интереси. В началото на идната година ще направим предложение за стандартизация, но разбира се ще зависи от самите фирми и от държавите членки, дали ще приемат а, този а, вид а, стандартизация на автомобилите. Що се отнася до ДЗТЕК и възобновяемите енергийни източници? Аз съм изключително удовлетворен от стореното до сега, постигнато до сега. Господин Тюрмер, ваш колега политик, подкрепи това тази позиция. Аз също я подкрепих тази позиция, която и тя бе приета. Планираните разходи са пет, да, да покрие 15% да, да бъдат от възобновяни енергия. Това вече не са трохи, както казахте. Последващите няколко години ще трябва да видим как да се финансира това? Дали от Марокко, от Алжир? Дали посредством Дезертек можем да осъществим трансфер към Испания, може и от Либия към Италия и възможността да се изгарят отпадъци в Неапол това са едни възможности, които трябва да се отчетат. А, обаче не трябва да забравяме и опасността от злоупотреба с тези системи. Набуко, а и който и да е тръбопровод, трябва да се впише в условията на един вътрешен пазар – А новите, ново подписаните договори ще трябва също да се впишат в изискванията и в начина на опериране на вътрешния пазар. Трябва да сме отворени, да сме конкурентни, да се въведе взаимосвързаността на производството, разпространението и потреблението. Мисля, че в общи линии отговорих на вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Мисля, че този дебат приключи. Още 10 секунди давам за вашия въпрос. Един ден, половин часова изложба, в която е, експерти от лаборатория в Бъркли е, дойдоха. Той не можа да изключи електричеството там на място. И така се разсърди и каза, че това не е възможно. И в резултат от този половин час той въведе едноватов регламент за всички държавни покупки. От една единствена изложба. Е, добре проведените, организирани и проведени изложби са много мощен инструмент, защото дават познания и информират водачите. Така че имаме този опит в щатите с присъствието на президента Буш и нека се получим от него. Нека да отговори господин комисаря. Много съм щастлив, че господин Буш е могъл да покаже тази, този капацитет или техническа възможност Аз ще кажа, че ако унгарското председателство може да организира в Лекс изложба по етикетирането, Европейския съвет може би ще бъде малко така за него по-деликатна ситуацията, но мисля, че съвета на енергийните министри стига да имат малко време на разположение, ще бъде в състояние да организира някакъв вид е, форум или изложба по е, енергоспестяващи домакински уреди и подобни неща. Благодаря. Благодаря много трябва да оставим място и за такава изложба и в тази зала, но най-напред позволете да благодаря на комисаря. Изключително интересно ни беше. Благодаря ви и до следващата ни среща. И така последната точка в дневния ред за днес е доклада на господин Иво Белет моля всички други да пазите тишина, за да чуем какво ще ни каже. Благодаря ви, господин председателю. Предвид времето, с което разполагаме, ще бъда изключително кратък при представенето на тази тема. Това е преработен а, версия на предложение на комисията. Това е процедурата, която прилагаме. Става дума за максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите при ядрена и авария. В общи линии това е част от процедурата за консултации предвид позоваването на члена в Евратум, това е правното основание. Една от най-важните точки, които бяха засегнати днес, господин председател и уважаеми колеги, е идеята за промяна на правното основание, не член 31 от Евратом, а, а договор – Тоест, ние можем да подберем един член от е, този договор като правно основание – Очевидно, че сме провели консултации с правните служби на комисията и благодарение на вашата инициатива, господин председател, ние се консултирахме с господин Лене от Комисията по правни въпроси и сега ще бъде извършено това пренасочване от Евратом към Лисабонския договор. Използвани са две различни процедури и това доста променя нещата. Това е виждането на парламента, разбира се, и бихме искали този момент да бъде отразен в доклада. В основни линии всички в нашата комисия ще подкрепят предложението. Това не е позицията на съвета, те не са съгласни, това е логично а становищата на комисията също си е различно. Което означава, господин председателю, че няма да се впускам тук в подробности и да пред представям всичките 75 изменения, но ако колегите имат някакви въпроси, ще мога да отговоря. Комисията също може да отговори на въпросите, да се върна на най-важните членове, член 2, например. Там има изменения. Напълно сме го преработили заедно с колегите и ние съответно предлагаме Европейската комисия, ако възникне авария, да може незабавно да вземе решение за стандартите и съответните мерки, тези стандарти да бъдат приведени в изпълнение. Такива са правомощията на комисията, те са правомощията на изпълнителната власт и тя би трябвало да пристъпи към тяхното изпълнение. Още една точка ще спомена, свързана с това, което току-що казах. Има ново изменение, нова алинея в член 5, например. При постъпване на нови научни данни нови технологични данни, и нова информация. Ние предлагаме тези правомощия да бъдат прехвърлени на комисията, на Европейската комисия и тя чрез делегирането всъщност да вземе решение по прилагане на разпоредбите в тези нови области. Това е много важно защото част от правомощията ще бъдат прехвърлени от съвета на комисията. Ние изискваме Европейската комисия да подготви доклад, който да бъде внесен в Европейския парламент. А, тези правомощи в последствие могат да бъдат възстановени на съвета. Има след това цяла поредица от изменения за налагането на санкции на държавите членки за не спазване на определението за храни за кърмачата и така нататък. Няма да влизам в подробности. Съсредоточавам се върху най-важните елементи, които се съдържат в приложението към предложението. Има разлика между първото приложение. Там се говори за приоритетните храни. Във второто приложение се говори за неприоритетните храни. И след това имаме трети, трето приложение, което е посветено на фуражите. Колегите са внесли измененията, като Намерението е нивата на радиоактивно замърсяване да бъдат променени, т.е. допустимите норми и прави се препратка към агенцията на САЩ по храните и лекарствените средства тези стандарти а, са много по-строги от европейските. Има различни мнения по въпроса, но аз предлагам да изслушаме представителя на комисията, тъй като той е специалист в тази област и ще бъде полезно да чуем мнението му. Имаше и други предложения за изменение. Изрично се предлага някои от приложенията за по-неприоритетните храни да бъдат заличени и всички хранителни стоки, а, уредени в различните приложения, да бъдат приобщени към първото приложение, т.е. всички те да бъдат третирани като приоритетни и да се спазват изключително строги ограничения. Има някои изменения, по силата на които от второ приложение някои храни преминават в първо приложение, но нека дадем думата на комисията. Аз лично няма да се изкажа в а, заключителната част, тъй като ще а, имаме заседание с докладчите в Сянка и можем да постигнем компромисно решение. Благодаря, господин председателю. Мишел Ривази е нашия докладчик в Сянка. Не е тук, затова аз ще представя нашата позиция. Благодаря господин Иво Белет за изложението. Мисля, че това е развитие в положителна насока, тази смяна на правното основание – Другото, което вие споменахте, е анализа на нормите, които бяха представените, не са усъвременявани от 1989 година има нови научни данни за връзката между радиоактивното замърсяване и здравното състояние и що се отнася също така и до защитата на работниците в е, атомните електроцентрали или пък и е, други а, съоръжения, така че тази промяна се подкрепя от научни данни. Вие споменахте щатите и другите стандарти, като например тези на Международната здравна организация, които са много по-стриктни от нашите. Те смятат, че нормите трябва да бъдат определени съобразно най-уязвимите представители на обществото. И има разлика между деца и възрастни, например. Тоест, как би се отразило замърсяване на тяхното здравословно състояние. Ако отидете в а, магазина и закупите нещо, вие на децата давате различна храна от тази, която вие консумирате, но това е нещо, което е неосъществимо когато се прилагат нормите. Затова нашето, а, нашата правна уредба трябва да се доразвие и да възприемем подхода, възприят в САЩ и Световната здравна организация. А, Смятам, че при следващите заседания с докладчите в сянка ще постигнем правилното решение. Комисията, комисията иска ли да вземе думата? Имате ли какво да добавите? Да, доста въпроси бяха поставени пред комисията. Тъй като ме помолихте, да се изкажа, ще го направя. Най-напред някои общи бележки. Тези общи бележки, както ще видите, ще се отнасят и до коментарите на господин Белет и до коментарите на господин Турмес. Става дума за коментари по предложените от вас изменения, но ще се постарая да огранича отговора си, да не се простирам твърде много. Няма да се е, спирам на всички изменения, свързани с юридическите аспекти. Ich wollte nur darum bitten, Sie müssen auch nicht über jeden Änderungsantrag reden. Ja, ja, danke. Председателят, моля не дейт. D'accord. Е, не, няма. Значи, е, по отношение на юридическата страна и правното основание, ще видим, комисията и съветът са в пълно разногласие по въпроса. Все пак искам да припомня. член 106а, алинея 3 от сводния текст на договора за Евратум. той възпроизвежда бившата редакция на член 305 от договора за Европейската економическа общност относно съотношението между договора Евратум и договора, както сега го наричаме, за функционирането на Европейския съюз. Цитирам. Разпоредбите на договора за Европейския съюз и за функционирането на Европейския съюз не дерогират разпоредбите на договора за Евратум. Това означава, и винаги е означавало, и много често е било казвано това, че щом Евратум има необходимите правомощия за приемане на актове, специализираният, специалният договор Евратум се прилага като специален закон. С това ограничавам бележките си по правното основание. Сега по отношение а, на измененията с по-технически характер. Доста от тях внушават, и господин Турме засегна това, че е, така съдържанието на регламента не е осъвременявано от е, самото му приемане. В това отношение казвам следното. През 1995 година, след приемането на правната база, а именно директивата с основните норми, 90, е, е, от 96-та година на Евратум е тази директива, където се предвижда а, годишно на намаляване на дозите за работещите лица от 5 до 1 микросиверта годишно, а, група от експерти а, по член 31 от Евратум а, проучи валидността на максималните дози, закрепени в този регламент. И това с оглед на новите основни норми, които цитират защото в крайна сметка тези а, лимити а, за а, дозите са основа за изчисляване на а, максималните допустими нива на а, замърсяване на а, храните и фуражите. Експертната група сметна, че нивата все още са уместни, защото те са свързани с достатъчно ниво на сигурност сами по себе си а и в съвета. На нивото на съвета бе преценено това. Значи, е, групата на експерти отправи съвет към комисията. И комисията изготви проект на предложения на основата на тези препоръки този проект, тези предложения е, имаха доста засилен санкционен характер. Предвиждаше се повишено ниво на сигурност и а, съветът за някои радионуклиди а, на 3, на 4 дори а, раздели предлаганите стойности. Значи през 90 2005 година погледнахме нивата и е, преценихме дали те съответстват на нормите въведени от Евратум, а и на международните норми, защото в крайна сметка нормите на Евратум, е, основните норми на директивата следват е, международно прав... международните стандарти, установени от Международната комисия по радиационна защита сега значи. Това беше през 90-те години. През 2006 година, а това бе процес, който започна още през 2005, дори 2004, Комисията по кодекс Алиментариус се намеси. Комисията по кодекс Алиментариус зависи от ФАО и Световната здравна организация. И тя прие нови норми и стандарти е в международната търговия за радиоактивно е, замърсяване на храни и фуражи. Е, комисията получи мандат и участва от началото до края в работата на е, тази комисия по кодекс Алиментариус по въпроса. Е, там хипотезите на изчисление бяха същите, същите като тези използвани при европейските норми е, Същите изчисления бяхме използвали и ние при определене на нашите норми, когато е, закрепвахме е, пределно допустимите нива. Има разлики? Да, защото е, е, в кодекс Алиментариус. Не искахме да говорим за 1200-1400 бекерела на килограм. Искахме да работим с закръглени стойности. И така имаше по-общ подход към храните. Групирахме радионуклидите нуклидите в категории, общо взето както преди, защото нали, радиосензитивност имат храните, съобразно различните радионуклиди. Оказа се натиск върху нас, но ние не бяхме сами в позицията си. Припомням, че хипотезите за изчисление бяха същите. Какво означава? Хипотези при изчисленията годишното потребление, дълът, който ще бъде потребен и ще бъде замърсен над пределно допустимите нива за всеки радионуклид. И оттам се определяше как да се намесим. През 1995 година нашето ниво на намеса беше закрепено и в последствие то беше проверено и потвърден. Как да ви припомня всичко това, тъй като в измененията се говори за много комитети и на практика навсякъде се заличава експертната група по член 31 от договора за Евратом. Казва се даже, че данните, свързани с тази експертна група, не са прозрачни. В комисията няма научна структура, различна от комитета на експерти по член 31 от договора за Евратом. Това са експерти по радиационната защита. Те имат необходимия опит. Тези познания не се намират в ЕФСА, ни най-малко. Когато ЕФСА има проблем, когато Санко има проблем с радиоактивността, те се обръщат към нас, Генерална дирекция енергетика, обръщат се към нашия отдел и ни задават въпрос за радиосенситивността. Така беше за урана в питейната вода. Е, също така, когато трябваше да се вземе решение е, за химичната токсичност, е, се обърнаха към нас и ние се обърнахме към комитета по член 31. Същото беше и за радиотоксичността. Uh... Групата а, експерти а, не може да бъде заобиколена, дори когато става дума за продължаване на действието а, на регламента. А, нали, сега, когато говорим за а, международната търговия, имаме комитет по линия на комитологията. Обаче, ако а, трябва да преценяваме дали следва да продължим действието на регламента, се допитваме до а, групата експерти по член 31 от договора за Евратом. Сега по въпроса за прозрачността. Искам да добавя, че имената и е, професионалния опит на е, членовете на комитета по член 31 са на уеб страницата. Те си имат и вътрешни правила, включително етични такива. Сега стигам до лимитите. В доста от измененията се казва, че максималните предели трябва да се опират върху изискванията за защита на тези групи от населението, които са в най-уязвимо положение, в най-застрашено положение. Сега, по отношение на най-критичните групи от населението, бих казал, че не е разумно да се регулира пазара на ниво Европейски съюз, пазара на хранителните стоки по критерии групи в критично положение, които, например, извършват тъй нареченото самозадоволяване. Те сами си произвеждат храната, която консумират. Напротив, трябва да се опираме върху хипотези, свързани с населението като цяло. Това не пречи комисията да прави препоръки. А комисията даже го е правила. Тя е правила препоръки на основание член 38 от договора за Евратом, който и позволява именно това да прави препоръки. След инцидента в Чернобил сме правили препоръки за хората, които а, а, консумират продукти а, от гората, събират гъби, ловят дивеч и така нататък. Направихме препоръки за тези лица. Това е по отношение на критичните групи от население или групите в критично положение. Сега по отношение на групите в уязвимо положение. Искам да ви кажа, че е, групата от експерти по член 31 е направила изчисления за различни възрастови групи. Е, взети са предвид всички радионуклеиди, режимите и са направени тези изчисления на основа годишно потребление. Три възрастови групи, една година, 10 години и възрастни хора. И в рамките на всяка от тези възрастови е, групи се взема най-низката стойност. Тя е с най-санкционен санкционен характер, ако може така се каже. Именно тези стойности са закрепени в регламента. Добавям, че имаме естествено специфични норми за кърмачетата. За тях може да се говори. За тях има специална храна – вие говорите за деца, аз ви говоря за кърмачета. Значи, има в магазините храна предназначена за кърмачета. Признавам, че може да се е, говори е, какво е определението на понятието кърмач. 4 месеца ли е това дете, на 6 месеца ли е, на 12 месеца ли е? Нали? Може би това е въпрос, който заслужава отделно внимание. Значи, е, взели сме най-строгите стойности. За всички, с изключение на кърмачетата. Ако бяхме възприели най- най- най-низките стойности а, е, и а, е, за а, кърмачетата, това означава, че защитаваме възрастните колкото кърмачетата. Сега е, това, е, този подход може би не се споделя от всички, но си е логичен. Някои изменения са свързани с предложения за уведомяване на обществото и в дългосрочен план. Мисля, че това са изменения на госпожа Рибази, В дългосрочен план да се придържаме към нормите в директива 9629 на Евратум, т.е. тази, която съдържа основните норми. Това е... Има и друга директива от 86-та година, 86-18 за уведомяване на населението, за мерките, санитарните мерки в съответна ситуация – а, преди съответен инцидент или в случай на авария, радиационна авария. И държавите членки са длъжни да спазват и тази директива от 86-та година. Il est dit aussi donc <clears throat> qu'il qu faut que la référence à la directive fixant les normes de base Значи, е, в дългосрочен план се прилага е, базовата директива, е, ни се казва. Аз бих казал не само в дългосрочен план, непрекъснато трябва да се прилага. Това е директива, която винаги си се прилага. Стойностите в регламента, вие в момента разглеждате преработен проект, се опират върху съдържанието на тази директива. Няма нужда да се повтаря това в друг регламент. И приключвам, казвайки, че радиационната защита на населението проистича от текстовете на член 30 е, до 39 от договора за Евратум. Това е дял трети от договора за Евратум, без да за забравяме член 2б на същия договор. Това, са, това е първичното право, а към него се наслагват и източниците на производното право. Това са огромни актове. Е, показвам ви. Страница, е, е, страниците са 250 на този сборник. Предлагам да го обсъдите това по-отделно с депутатите. Господин Турмес има въпрос. А Преводачите ще ни напуснат в 6.30. Почти приключих. Значи имаме първично право, вторично право и регламент за максималните предели в случай на, аверия, на авария. Този регламент е част от тези текстове. Благодаря ви за вниманието. Э, Искам э, да отговоря на вашия език. Той често е езикът на хората, които работят в сферата на радиоактивността и е, ядрената енергетика. Вижте, имам нормите. Е, бекерелите на килограм е, на килограм, значи 10 на 100 хиляди. 80 7500 на 80 хиляди. Не искам да на, влизам в детайли, защото това вече е дискусия с много технически характер. искам обаче да цитирам тези цифри, за да кажа, че имам основания да се съмнявам в информацията подадена от комисията. Не съм сигурен дали техническо съвещание ще бъде достатъчно, казва председателя, но ще продължим да обсъждаме тази тема, да се подготвим за гласуването. За съжаление, не го отложихме, т.е. радвам се, че няма да гласуваме утре. Ще гласуваме през януари месец. До тогава се надявам да внесем яснота по различните въпроси. Благодаря, лек път у дома и утре сутрин отново ще се видим.